Дами и господа, възобновяваме заседанието. Вече разполагате с протокол от вчера. Ако няма някакви възражения, той е одобрен. И така преминаваме към първа точка от дневния ред, свързана с общи разисквания.